Призовавам парламента да подкрепи правителството на Полша и на Пакистан в усилията им да освободят моя сънародник. Благодаря. Uh, Благодаря. Сега изменение едно. Е, гласувайте, моля. За, против, въздържали се, приема се. Put the proposal to the vote as amended. Those in favour? Моля за против предложението се приема. Сега мисля, че господин Фава иска да вземе думата. Благодаря, госпожо председател. Ако мога да поискам чрез вас от съвета и членовете на другите групи,